So if you... I introduce. je vous... Скъпи колеги, дами и господа, моля заемете местата си, за да можем да започнем да открием нашето заседание на работната група за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Първата част от е, нашето заседание ще бъде председателствано от господин е, Роберто е, Голтиери като председател на Комисията за економически и валутни въпроси. Аз ще направя няколко уводни, едно малко изводно, уводно изказване и след това ще дам думата на колегата. Ние е, сме на път да приемем регламент, който ще е, продължи живота на Европейския фонд за стратегически инвестиции и инициативата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Тя има за цел да преодолее дефицита е, в инвестициите, който, от който страда Европейския съюз от десетилетия как да помогнем на и публичните, и частни инвеститори да могат да наберат необходимите им средства и да дадем една по-голяма стабилност на инвестициите в Европа вече съществува инструмент. Ние сега трябва да оценим ефективността му, да видим дали Европейската банка за инвестиции достатъчно ефикасно и прилежно е изпълнила задълженията си, дали економическия сектор е получил съответните отговори на проблемите си, дали е, регионите в целия Европейски съюз са се възползвали от възможността да участват директно с проекти в фонда за стратегически инвестиции. Това са въпросите, които си задаваме сега. Те ще бъдат разяснени от експертите, които поканихме. И е, в, по, по време на нашата е, работа ние ще направим заключения, които ще ни бъдат изключително полезни за следващата седмица, когато ще гласуваме продължението на фонда, а също така и ще търсиме модели, които евентуално могат да се прилагат и в други области за за страни в нашето непосредствено съседство или в Африка за подпомагане на устойчивото развитие. Сега давам думата на господин Робелто Голтери, който ще председателства до около 17.30. Благодаря, Жан. Благодаря на всички гости на този семинар. Трябва да ви съобщя, че заседанието се излъчва по интернет – Онези, които още нямат места в залата, могат да наблюдават заседанието и извън залата. Естествено, добре сте дошли. Тук в залата от самото начало парламента взема на сериозно проекта FC. Ние отделихме много време и усилия за този план за инвестиции. Той е изключително важен, за да се справим с един от основните проблеми на ЕС, а именно недостига на капиталовложение. Работихме много по така наречения FC1 и сега имаме двойната задача да оценим какво сме постигнали до сега. Следващата седмица ще имаме първи доклад по този въпрос. И на второ място да работим за така наречения FC2 който не трябва да представлява само едно увеличаване на средствата и продължаване на предишния фонд, а възможност за подобряване. Първия план работи добре, но винаги може да има възможности за подобряване. FC2 е от съществено значение, ако искаме да се справим с засечките в пазара, Можем да се опитаме да намерим възможности за сливания, пресечни точки, за създаване на цялостна стратегия за инвестиции, която да е подкрепена с гаранции от FC и от други инвестиционни механизми и планове. Ще говорим за капацитета от това да се капацитета на това да се мобилизират допълнителни инвестиции от други източници. Сигурен съм, че ще чуем е, ценна информация тук в залата. Първо ще чуем двамата докладчици от различните е, комисии, след това ще чуем нашите гост-оратори Нека да не се бавим повече. Първо ще дам думата на господин Удобуман, който е докладчик от името на комисията ЕКОН. Благодаря, Жан, благодаря, Роберто, уважаеми гости, експерти. Добър ден, благодаря на всички за това, че дойдоха, за това, че приеха нашата покана. Искам да ви напомня, че в парламента имаше голямо мнозинство от депутати от всички партии, което определи целта на ЕФСИ, Фонда за стратегически инвестиции. Ние, освен това, подкрепихме идеята на комисията за удължаване на плана. Тук трябва да подкрепя идеята на Жозе Мануел Фернандеш, другия докладчик и на другите докладчици в Сянка, а именно да има допълнителни и по-добри по качество инвестиции. Всички ние сме добри приятели на FC, Знаете обаче, че добрите приятели не винаги са съгласни, а отправят и критики. По-настоящем се опитваме да направим анализ на постигнатото и да видим какво може да се подобри за втория етап. Парламента свърши своята работа, съзаконодателите свършиха своята работа, създадохме необходимите междинни структури, защото държавите членки не искаха да инвестират пряко в новия инструмент – Подчертаваме необходимостта от това да се подкрепят малките и средните предприятия и очакваме информация за новата стратегия. Каква е моята гледна точка? Аз правя оценка на изпълнението и казвам да. Има положително влияние на Ефси върху обема на инвестициите. Естествено, той не е достатъчен, ако погледнем цяла Европа, но като цяло от количествена гледна точка FC изпълнява своята задача. Ако погледнем обаче качествената страна на въпроса, ще трябва да се отправят някои забележки. Станахме ли свидетели на така наречената допълняемост? Станахме ли свидетели на проекти, които можеха да бъдат финансирани по друг начин, а не чрез европейски средства. Индекса на резултатите или таблото с резултати, това е един инструмент, който да определя какви проекти искаме да бъдат финансирани, за да може европейската економика да бъде по-устойчива, по-ориентирана към бъдещето и бъдещите предизвикателства. Дали се използва достатъчно това табло с резултати, имаме съмнение в това отношение. Инвестиционните платформи. Казахме, да, не само големите проекти, но и по-малките и средно големите проекти също следва да бъдат подкрепени. По-настоящем са създадени само няколко платформи за инвестиции. Питаме защо това е така и как да променим положението. Географското разнообразие и диверсификация. Нека да погледнем Централна Европа, Южна Европа. Достатъчно ли беше направено, за да подкрепим нези, които най-много се нуждаят от инвестиции. Прозрачността искаме да разберем какви решения се взимат и на какви основания. Защото имаме проблеми с иерархията на взимането на решение, с иерархията на управлението на ЕФСИ. И накрая, но не и на последно място по значение, трябва да подкрепим нашите региони. Това е изключително важно и за колегата Жозе Мануел. Той говори за това колко е важно да подкрепим регионите и колко е важно да подкрепим най-вече видимостта на ЕФСИ на различните места в Съюза. Това са само няколко въпроса, които ще зададем в нашия оценъчен доклад. Все още работим по него. В последствие ще има и законодателство, което е, ще се отнася до ЕФСИ, ще се отнася до предложението на комисията. Благодаря за това, че ме изслушахте. Е, сега с нетърпение ще изчакам какво ще ни кажат е, гостите оратори и колегите и очаквам с нетърпение бъдещия дебат. Благодаря ти, Удо. Сега докладче Кавсянка от името на Комисията по бюджет и Жозе Мануел Фернандеш. Президент, фалар. Благодаря. Ще говоря на португалски този път. Искам в началото да благодаря на експертите. Благодарим за това, че са тук. Година и половина назад във времето се чудехме дали този фонд ще проработи. Чудехме се дали ще има умножаване на капиталовложенията, чудехме се дали ще стигнем до всички държави членки, чудехме се дали средствата са достатъчни по фонда. Сега виждаме, че очакванията са се оправдали. Частта по ЕФСИ, която е насочена към МСП, определено надхвърля очакванията. Въобще очакванията бяха надхвърлени, защото имаше много очаквания. Много средства са отпуснати в много държави членки. Средствата стигат до малките и средните предприятия и мисля, че ние трябва да стигнем до, до желаната цел и да продължим по начертания път – мисля, че регулаторната рамка трябва да се запази такава каквато е а, с съответните корекции, които да са насочени към подобряване на, на постиженията. Подкрепям казаното от Удо Булман. FC никога няма да замени кохезионната политика. Сближаването обаче е част от основната идея при подбора на проектите. Би следвало да работим по-усилено, за да подкрепим малките проекти. Платформите за инвестиции не са достатъчно добре използвани, особено в трансграничен план. Енергийния съюз е много важен проект, който би следвало да се реализира. Ето още един въпрос. Може ли гаранциите да се използват, за да се а, осъществи на практика енергийния съюз? Може ли да имаме ефект на синергия на вътрешния пазар? Винаги можем да говорим за въздействието на регулацията, Можем обаче да говорим за повече инвестиции в сърското стопанство, в социалния сектор, в отрасъла на рибното стопанство. Моля да обърнете внимание на следното. ЕФСИ би следвало да бъде обвързан с кохезионни и структурните фондове. През 2016 година 13 милиарда евро не бяха освоени в рамките на кохезионната политика. Те са важни за регионите, за учените, за университетите, е, за развойната дейност, е, за, за малките и средните предприятия. Много е важно ЕФСИ да бъде обвързан с структурните фондове, с кохезионния фонд. Много е важно да се а, е, осигури тази необходима допълняемост. Винаги може да се подобрява регулаторната рамка. А що се отнася до малките проекти, Европейската инвестиционна банка е казала, че не финансира охотно проекти, които са на стоеност по-малко от 50 000 евро. А, ако говорим от друга страна за инвестиции от порядъка на 15 милиона евро, 15 милиона евро или 50 милиона евро в Берлин не са същото като 50 или 15 милиона евро в провинцията на Португалия или в Лисабон. би следвало Европейската инвестиционна банка да оценява въздействието на проектите, евентуалното въздействие върху региона, в който те са насочени. Аз настоявам да се изгради така наречената точка за консултативна информация. Тя ще позволи на по-бедните райони да правят предложения, да внасят проекти, независимо, че не разполагат с необходимите ресурси. Тази точка би могла да събере на едно място различни заинтересовани страни, които преследват различни цели. Това е възможност, която не би трябвало да бъде пропилявана. Ако погледнем БВП като основа за анализа, инвестициите са много различни по своя характер и по, по своето количество и размер. Но всички региони, всички места трябва да имат достъп до средства. Така че тази точка за консултативна е, информация е изключително важна. Вече споменах, но искам дебело да подчертая, че ЕФСИ никога няма да замени кохезионната политика. ЕФСИ е само допълнително средство. Но в Европа няма достатъчно инвестиции и тази пропаст следва да бъде запълнена. Нека да се надяваме, че след 2020 година ЕФСИ ще продължи да съществува, че ще имаме необходимата регулаторна рамка за неговото съществуване и че ще подобряваме нещата. Благодаря, Жозе Мануел. Много съм съгласен с а, онова, което ти каза за а, платформите за инвестиции, както и за, за различните а, средства, свързани с а, пакта за, за растеж и стабилност. FC има голям потенциал и да се надяваме, че той ще бъде разгърнат и да се надяваме, че информацията, която ще ни дадат нашите гости днес, ще ни помогне да разгърнем потенциала на FC. Започваме с нашите госторатори. Е, първи оратор е господин Карло Секи, който е координатор от името на Комисията по транспортните проекти, познати като ТНТ. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа. Много се радвам, че участвам в днешното ви заседание по ред причини. Първо, защото темата е важна. Второ, защото в далечното минало бях заместник-председател на Комисията по економически въпроси на Европейския парламент. Разполагате с текста на изложението ми, виждате го и на екрана. Ще мина през изложението доста бързо, ще се спра върху някои конкретни теми, както и върху някои нововъведения. Първо, искам да ви представя досегашното функциониране на ЕФСИ за областта на транспорт. Цитирам данни от областта на транспорта, тъй като в момента съм координатор по трансевропейските транспортни мрежи ТМТ и свързаната с тях инфраструктура. Транспортът е много важен отрасъл от европейската економика. Нуждае се от инвестиции в огромен размер, за да се попълнят различни липси, например при трансграничните връзки. Въпреки всичко това, само 16% от одобреното финансиране по ЕФСИ се падат на транспорта. Това съответства на 3,6 милиарда инвестиции както и на 13% от мобилизираните инвестиции и по-точно 12,6 милиарда. Проектите в областта на транспорта към момента включват пристанища, най-вече по фонда за достъпност на пристанищата, предимно в Испания, летища, пътища от мрежата ТМТ в редица страни. Всичко това е важно, но бих казал, че е по-лесната част от финансирането по ЕФСИ. Финансира се също така и ЖП подвижен състав в Италия, Полша и Обединеното кралство, например. Финансират се проекти за по-чист градски транспорт, за по-екологосъобразно корабоплаване и други. Използват се също така и капиталови фондове за изграждане на транспортна инфраструктура. Разнообразни са проектите, които се финансират от ЕФСИ. Но от гледна точка на транспорта, ЕФСИ трябва да е с допълващ характер спрямо механизма за свързване на Европа. На този слайд виждате сравнение между онова, което вече е било направено по ЕФСИ в областта на транспорта и проектите реализирани по механизма за свързване на Европа. По ЕФСИ са финансирани 29 проекта на стойност 12,5 милиарда евро. Това са проекти за многовидов транспорт, морски, шосеен и ЖП транспорт. Не е толкова голям делът на ЖП транспорт, като се има предвид колко е значим този вид транспорт. Работи се бързо по механизма за свързване на Европа. Повечето от наличното финансиране вече е разпределено, взети са необходимите решения. Мисля, че това бе много важно с оглед на ускоряването на ранен етап на процеса на инвестиции. Одобрени са 458 проекта на стойност 45,1 милиарда евро. Тук виждате разбивката по видове транспорт. Най-голям е делът на финансираните проекти в ЖП транспорта, с което се компенсира ниския дял на ЖП транспорта по ЕФСИ. Финансирани са също така вътрешноводни пътища, шосейният, морският и въздушният транспорт нарочно е запазен нисък дълът на шосейния транспорт, тъй като той може да бъде финансиран и по други механизми. Може да се направи разбивка не само по отрасли и по проекти. Тук отново виждате сравнение между ЕФСИ и механизма за свързване на Европа. По ЕФСИ е било финансирано мобилно оборудване, били са финансирани и проекти за устойчив градски транспорт. Тук трябва да упомена и инвестиционната платформа. Това е един много важен въпрос, тъй като някои проекти не отговарят на изискванията за административните разходи на Европейската инвестиционна банка от гледна точка на размера им. За това трябва да се обединяват проекти. Това може да стане отгоре надолу. Когато се прилага този подход, платформата за по-екологосъобразно корабоплаване е много интересна. Става дума за по-скоро стандартни проекти. Може да се приложи и подходът отдолу нагоре. Тук се реализират проекти за достъпност на пристанищата в Испания, например, от консорциума Puerto del Estado. Тук един орган привлича финансиране, което се преразпределя от там нататък за проекти за достъпност на пристанищата. Обединяването на проекти е нещо изключително важно, което не бива да забравяме. Географският баланс може да има и по-добър географски баланс, най-вече като се има предвид потребността от инвестиции в страните бенефициенти по кохезионната политика лостовото число е сравнително високо. А що се отнася до механизма за свързване на Европа, тук се залага на коридорите по ТНТ, на трансграничните връзки и продоляването на липсата на капацитет. Реализират се по мащабни проекти, залага се на хоризонтални приоритети прави се и опит за постигане на географски баланс. Мултиплициращият ефект е по-нисък, тъй като се обединяват субсидиите с други форми на финансиране. Искам да ви обърна внимание и на още един подход, който прилагаме. Според нас FC и СЕФ до голяма степен се допълват. Затова предлагаме един допълнителен, неалтернативен подход, така нареченото комбинирано финансиране – това бе и целта на днешната покана за заявяване на интерес. Тя е публикувана на страницата на ГД Мобилност и Транспорт каква е целта на този механизъм. Механизмът е финансирането от частния сектор да се комбинира с безвъзмезно финансиране по механизма за свързване на Европа. Разполагаме с 1 милиард. Предвижда се комбиниране, както казах, на безвъзмезното финансиране по МСЕ с частно финансиране. Може също така да се обедини финансиране от ЕФСИ с финансиране от национални насърчителни банки или от националните бюджети. Може да се използват различни възможности за комбиниране на финансиране, за да се стигне до един жизнеспособен пакет за финансиране, който да може да бъде одобрен преди проектът да тръгне по процедурата, предвидена по поканата за заявяване на интерес. Целта е, разбира се, да се постигне колкото се може по- високо ниво на инвестициите от частния сектор. Както ви казах, поканата за заявяване на интерес бе публикувана на страницата ни днес. Крайните срокове са 14 юли и 14 ноември. За нас това е нещо като лабораторен тест. Става дума за съвсем нов подход, който следва да се разглежда като допълващ ЕФСИ и МСЕ, механизма за свързване на Европа. Ще натрупаме в резултат от целият този процес достатъчен опит, за да можем евентуално да предприемем същите мерки през следващия период на финансиране. Председателят благодаря. Моля всички оратори да се вместват в рамките по на 10 минути. Сега давам думата на господин Хосе Фернандо Фигерейдо, изпълнителен директор на Институциал Финансера де Дезенволвименто, Португалия. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, уважаеми депутати, дами и господа. Съвсем кратка е презентацията ми. Просто да дам така отправните идеи на това, което трябва да обърнем внимание, а именно раздела на FC за малки и средни предприятия. И ще представя своя поглед от гледна точка на банките и хората, които финансират МСП от години наред, не само в Европа, но и в целия свят. Ако ми позволите, съвсем накратко ще представя няколко слайда за това, защо бе е, създадена тази институция за промоции Съображенията са едни и същи. В цяла Европа економиката се развива от малките и средни предприятия. Същото се случва и в Португалия. Много високи е процента, който, е, който, който формират те в економиката. Те създават е, допълнителна стоеност и от това, че намаляват безработицата и в Португалия, както и много други страни в Европа тук е, не става дума феномен само за южните е, страни в Европа, но и за всички. Сега другите може би малко по-добре се справят, но като цяло явлението е повсеместно. Повечето от тези малки и средни предприятия страдат от липса и на основен капитал, и на дългосрочно финансиране, с което се причиняват и економически проблеми и проблема за набиране на е, средства за създаване на работни места и за иновации. Това са явления, които се съобщават нееднократно в Европа. В нашия случай ние имаме проблем с това, че повечето от МСП, но дори най-най-малките предприятия е, губят много от усилията си и възможностите си в това да плащат лихви на тези, които ги финансират, вместо да развиват капацитета си, да се обновяват и да разширяват дейността си. Ето тук даваме примери за това е, какъв е капитала набран в отделните страни процента на нашите МСП, е, процента на, на наличния им капитал е сходен. Но е, като цяло лихвите, които се плащат, е, са по-големи от тези на някои европейски, наши европейски колеги, което създава проблеми естествено. Затова преди известно време решихме да създадем нашата институция, която вече успешно работи. Ние слагаме акцент не само върху задлъжнялостта, защото да, тя е проблем за Европа, но по-скоро за капитализацията на основния капитал и за предоставяне на финансови решения ние е, сме добросъвестен посредник, финансов такъв, както на частни, така и на частно-публични партньорства. Надали виждате слайдовете, но тук представяме нашия стратегически план. Работим и по предварително предварител, оповестени дейности и по неоповестени предварително такива, свързани с финансиране. ФСИ много добре бе изтъкнато тук има нужда от известни подобрения и една от тези подобрения би било за следващия етап в страни, които, където има райони, които получават кохезионни фондове, средства, да се намери начин да се съчетава това финансиране, защото в край на кръщата става дума за пари на европейския дънакоплатец. На слайда сме представили някои основни моменти, Работиме с средства в ЕФСИ по всички наши проекти и по управление на средства и по отпускане на кредити. 15 милиона евро разработваме сега като инструмент, който да се използва от ФС Козме и Еразъм. Сега много бълждо ще приключа с заключенията и препоръките. Съвсем накратко ще мина през слайдовете. От нашите наблюдения и е, дейността ни от е, момента, в който започнахме, а и от заключенията на колегите ни, считаме, че има няколко предизвикателства по отношение на бъдещето на ЕФСИ и комисията и парламента естествено трябва да мислят как да разширят капацитета на този инструмент. Първото предизвикателство е да има достатъчно капацитет, значи да има достатъчно налични пари. Вече бе установено, че е, по отношение на малките и средни предприятия това е факт малките компании търсят е, финансиране за да постигнат, е, разбира се, в рамките на целите на стратегическите цели на Европейския съюз, за да могат да развиват своята дейност. Е, и е, за това Европейският съюз приветстваме и усилията на парламента в такъв смисъл да увеличи бюджета си. Тоест, необходимо е да има достатъчно средства, за да могат бързо да се придвижват те до тези, които ги търсят. Също още нещо бе споменато тук и това е следващото предизвикателство е не само как да се използват тези средства, но да се използва и съществуващата мрежа от институции, които работят на място и които са много добре запознати с ситуацията на местно и национално ниво. Те знаят с какво се занимават предприемачите, къде са проблемите и на европейско ниво трябва да се търсят тези мрежи от институции, които вече работят и е, трябва да се възползваме от тях, отколкото, а не да се търся създаване на макроструктури, които реално не са запознати с случващото се на, на място ефективността всъщност се диктува именно по този начин. Иначе нещата се замъгляват. Затова трябва да се търсят и най-ефективно действащите банки на, на територията на страната. Но само ефективността не е единствен и най-добър критерий. Също Постава се въпроса как да се получи тази допълняемост на различните инструменти и използване на средствата. Аз съм член на работна комисия на Световната банка за финансиране на регионални проекти и сега се опитваме да съставим една формула, която да се използва в целия свят, именно по въпроса за допълняемостта това е проблем навсякъде и се опитваме да намерим една дефиниция за това понятие и тя да бъде приета веднъж за винаги, е, защото е, въпросът е всички банки, е, които имат отношение към процеса, трябва да могат да имат критерии за използване на тези средства – а, и да е ясно, а, че става дума за реални проекти, а не само преписване на а, и прехвърляне на суми от един бюджет в друг. После, свързано с предходното предизвикателство, има нужда да се увеличи капацитета за координиране на ниво Европейска инвестиционна банка с регионалните участници в процеса разпределението на средствата работи добре, но има нужда от е, правилната координация с местните партньори, в смисъл, както правилно бе отбелязано, да бъде покрита реално е, цялата територия всички региони. Така че средствата, които са средства на европейския данакоплатец, да отидат навсякъде в регионите, където има предприемачи и, пред... и а, проекти, които а, търсят постигане на целите на Европейския съюз. Това за мен е изключително важно такъв смисъл отново е важно да се използват успешно съществуващите финансови и, и информационни инструменти. Няма нужда да се търсят нови решения, когато си има вече намерени и добре работещи решения по предходни програми или по предходни ситуации. Няма нужда да се създават нови и нови е, власти, институции няма смисъл. Хората са свикнали и могат да работят по много по-прост и лесен начин. Това е основно предизвикателство също да се използва това, което има да се работи по пределно упростен начин. Сега, препоръките ни. Първо, да направим така, че има достатъчно финансиране за малките и средни предприятия. Отново, това е темата, която се дискутира сега. за нас специално – това е от изключително значение. Втората ни препоръка е да има ясни приоритети за използване на вече съществуващите институции, включително институции за разпространяване на информация, финансови партньори, евентуално съществуващи мрежи е, за консултации и така нататък. Е, за да се повиши и търсенето. Най- е, много важно е тук да се търси максимална ефективност. Това е много важно. Сега понякога колегите казват е, това, това е казано, нищо ново не е. Отчита се при определени инструменти е, ефект от 30-40% е, мултиплицира, мултиплицираност. Ние когато можем да осигурим много сериозен коефициент на умножаване на въздействието с много малко повишаване на ефективността трябва да има допълняемост, трябва също така да се отчитат и да се оценяват аспектите, свързани с качеството на проектите. Те трябва да залягат още в самото формулиране на инструмент. И когато се работи на място, това, което наблюдаваме е, че има средства, които се отпускат от Европейската инвестиционна банка на макро ниво, но когато на, на национално ниво се потърсят средствата, хората се обръщат и към механизмите за държавна помощ. И тогава трябва да се съчетаят тези два източника на средства. Трябва да е ясно, аз не мога да кажа как точно може да стане това, и накрая, съвсем не най-малко важно, нещата трябва да бъдат прости. Благодаря. Благодаря. Ще изчакаме вашата теория за така наречената формална допълняемост. Това, което ни казахте, беше изключително полезно. Следващия оратор е господин Бернард Загмайстер, председател на Европейската асоциация на гаранционните институции. Заповядайте. Oh, sorry. Uh, so, uh, thank you. Благодаря за поканата на немски. Уважаеми господин председател, уважаеми господа докладчици, уважаеми госпожи и господа членове на двете парламентарни комисии, благодаря ви за поканата. Тази година нашата асоциация отбелязва 25-та годишнина от създаването си. През всички тези 25 години много добре сме си взаимодействали с европейски организации. Сред нашите членове са организации с нестопанска цел, както и стопански субекти. Сред тях са държавни, полудържавни, както и частни институции – има нещо особено важно, а именно всички членуващи в нашата асоциация институции преследват в гаранционните си програми същите цели като Европейския съюз, а именно иновации, заетост и растеж. Сега, след приключването на FC 1.0, допускаме, че нашите членове са допринесли с около 25% за постигнатите по ЕФСИ цели. 85% от инвестициите по ЕФСИ вече са мобилизирани, което съответства на обем на инвестициите от 69 милиарда евро. Тази сума е била използвана за 400 хиляди МСП. Около 25% от тези предприятия са сред клиентите на нашите членове. Достъпът до финансиране е, както знаем, едно от големите големите предизвикателства от изминалото десетилетие. Увеличи се потребността от гаранции най-вече, както в качествено, така и в количествено отношение. Гаранциите са голямо предизвикателство, както в качествено, така и в количествено отношение. Избягването на риск от страна на банките също е голямо предизвикателство, свързано с финансирането на МСП. Все по-кратки са и предвидените погасителни срокове по регламента. Като се има предвид като се имат предвид особеностите на МСП, като се имат предвид новаторските проекти, за които е необходимо повече време за реализирането. Финансирането също се оказва предизвикателство. Работим също така в условия на ниски лихвени проценти. Банките разполагат поради това с по-малки маржове. Когато става дума за по-дребномащабни проекти, поради това банките нямат възможност да извършват действително обстойни надлежни проверки. по мащабните проекти са проекти, осъществявани от стартиращи предприятия, поради което те е по-малко, е по-малко вероятно да получат финансиране. По Ефси е интересен така нареченият прозорец за малките и средни предприятия. Тук приветстваме най-вече взаимодействието с групата на Европейската инвестиционна банка, най-вече по линия на програмите Косме и Емофин. До сега 16 от нашите членове от 13 държави членки са подписали, подписали по ЕФСИ договори за тези гаранционни инструменти. Още преди учредяването на ЕФСИ имаме опит с подобни инструменти, от които се ползваме много широко. Затова през юли 2016 година приветствахме прехвърлянето на 500 милиона от прозореца за новаторство и инфраструктури към прозореца за МСП. Наистина искаме да ви насърчим да подкрепите предвиденото отвояване на средствата. Проведохме допитване сред членовете си, в резултат от което установихме, че около 3 милиарда от насрещните гаранции по европейските програми ще бъдат активирани до края на 2020 година. Това е нещо, което буди загриженост у нас. През идните месеци трябва да проверим дали онова, което е предвидено като предложение, действително отговаря на потребностите. Анализирахме само насрещните гаранции, но не и преките гаранции. Преките гаранции също трябва да бъдат взети предвид. Нашата асоциация поръча извършването на проучване от КПМГ Италия. Вече разполагаме с резултатите от това проучване. То се основава на сравнение между ефекта от двата канала за разпределяне на гаранционните инструменти. Може да се използват преки гаранции на ниво банки, както и насрещни гаранции на ниво национални и регионални гаранционни институции. Това са двата канала за разпределяне на гаранциите на пазара, между които направихме сравнение. Констатациите от това проучване – потвърждават констатациите от допитването до членовете ни, а именно, че назрешните гаранции имат по-силен ефект върху новаторството, растежа и заетостта. За сравнение и могат да бъдат използвани за национални и регионални програми. А другият вид гаранции са в по-малък обем, Залага се по-скоро на макроекономическите ефекти. Насрещните гаранции могат да бъдат допълнени с национални средства, което води и до по-голям лостов ефект. Друг важен фактор – е това, че регионалните и национални гаранционни институции обслужват всички банки, а не само някой, какъвто е случаят с директните гаранции. Така по-трудно може да се стигне до нарушаване на функционирането на пазара. Като се имат предвид по-благоприятния ефект в макроекономическо отношение на насрещните гаранции в сравнение с преките гаранции, би трябвало според нас да се отдаде предпочитание на насрещните гаранции. От тях може да проистече много благоприятен ефект. Например, когато по гаранциите трябва да се плащат такси, например по програмата Инофин, може да се предвидят по-изгодни условия, като се има предвид по-благоприятният ефект. Когато Европейският гаранционен инструмент е безплатен, какъвто е случаят, например, с Косме, по време на процедурата по подбор трябва да се обърне особено внимание на насрещните гаранции на ниво национални и регионални институции. Друго възможно предложение е прагът по Косме в размер от 150 000 евро да бъде или увеличен, или пък изобщо да бъде премахнат, тъй като в момента много трудно може да се направи разграничение между новаторските и неноваторските проекти от този прак нагоре. Освен това се опитваме да поставим акценти върху задължението за отчитане. То трябва да е съразмерно спрямо, изиск, спрямо вменената тежест. Необходимо е да има прозрачност, но не трябва да се вменява и прекомерна тежест. Прилага се различен режим към преките гаранции и към насрещните гаранции. Това също трябва да бъде премахнато. Освен това, наистина приветстваме планирането на FC 2.0. Гаранционните инструменти не се отразяват значително върху бюджета, но от тях проистича много добър ефект. Взаимодействието с групата на ЕИБ, с европейските институции, както и с финансовите посредници, с които работим, протича много добре. Благодаря ви за това много добро взаимодействие. Впечатляващ е ефектът на лоста, който може да бъде постигнат, но за съжаление няма връзка между този ефект на лоста и общия макроекономически ефект. А макроекономическия ефект е този, който води до заетост и до по-бързи темпове на растежа. Затова препоръчваме най-вече що се отнася до посредниците, до гаранционните институции на национално и регионално равнище, препоръчваме да се използват именно тези структури. Merci, monsieur. La parole est maintenant à madame Katarzyna Diamara managing director, regional development, financial. Сега ще дам думата на госпожа Катържина Джамара Ручидло, която е изпълнителен директор на Института за финансиране на регионалното развитие в Полша. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря за тази възможност да споделя с вас нашия опит относно FC. Аз искам да говоря за позицията на онези, които лансират проектите и ще говоря за връзката между публичното финансиране и частното финансиране. Определено посредниците са положително настроени. Особено у нези, които работят по силата на така наречения прозорец за МСП. Те смятат, че процедурата за участие е лесна и гъвкава. Тя е насочена към посрещане на нуждите на пазара. Някои елементи би следвало да бъдат укрепени и доразвити. Например, инструмента може да се прилага в по-дългосрочен план. Много от проектите надхвърлят първоначалния 3 годишен период. Някои проекти са в изчакване, тъй като не се знае за какъв период от време е и беше отпусне финансиране. Вярно е, че е необходимо да има допълнително упростяване, що се отнася до взаимовръзката между ЕФС и европейските структурни и инвестиционни фондове. Е, трябва да има пояснение относно публично-частните партньорства, въздействието върху държавната помощ. Без е, подобна информация за въздействието може и да не се отпуска допълнително финансиране. Освен това, много е важно да има прозрачност за това какви изменения ще бъдат внесени, кога и какви изменения. Точно. Нямаме единна точка, в която да се дава информация, да се знае какви решения са взети. Разпространението на информацията става основно чрез държавите членки. Държавите членки са възложили на съответното министерство и на съответните банки да предоставят информация до самите участници, които разпространяват информацията за, за, за проектите, информацията достига много късно. Когато говорим за допълняемостта и ефекта на, на допълняемост, едва ли можем да намерим само едно определение. Прозореца за МСП поради разпоредбите за държавната помощ, поради гъвкавите възможности, които предоставя ЕФСИ, средствата по този прозорец отиват а, без проблем до бенефициентите. И няма кой знае какви проблеми за различните участници по веригата. Ако погледнем обаче оперативните програми, там положението е много по-различно поради регулацията. Средствата трябва да се използват най-вече за а, определени проекти. С други думи, има много достъпни плодове във връзка с някои проекти. За други проекти обаче е много трудно да се намери финансиране. След година-две ще стигнем до средносрочния преглед и ще има запитване до държавите как се справят. Има сериозен потенциал за упростяване и за финансиране от е, много различни лица. Упростяването не трябва да е насочено само до така наречените възможности за смесване. Много е важно да се предоставя повече информация в така наречената е, точка за консултативна информация относно инвестициите. Има меморандуми, които се публикуват от името на комисията. Тези меморандуми, например, засягат анализа на, на, на, на ползите и, и разходите – Необходимо е да има изграждане на капацитет относно проектите. Чувала съм от много участници в процеса на промотиране на, на, на проектите, че не могат да се обърнат към точката за контакт, защото проектът им не е добре подготвен. Ако погледнем веб страницата, обаче точно този капацитет трябва да е част от е, проектите. Когато един промотираш разговаря с представителни и не може да получи информация за съответния проект, значи някъде нещо куца. Ето защо капацитета трябва да бъде разширен. Може и да се говори за разширяване на капацитета, но на практика той не се случва на място. На следващо място. Приравняване на изискванията за допустимост по ЕФСИ и по структурните инвестиционните фондове. Защо? По-настоящем често се случва така, че промотиращите проектите получават информация за това, че е по-добре да има две отделни молби. Една по плана Юнкер и една по другите форми на финансиране, защото има разминаване между изискванията за допустимост. Когато говорим за допълняемост в смисъл на финансово инженерство с цел да се постигне е, по-нисък риск, това просто не се връзва. Става дума за отделни потоци, средства, защо обаче трябва да има други правила и допълнителна молба? На следващо място, повече комуникация относно възможностите за синергия. Например, държавна помощ, управление на портфейли, на държавни средства, договорни решения. Вече беше казано, че ще има повече информация – по ЕФСИ. От тук нататък вече имаме насоки за намиране на синергия по отношение на структурните инвестиционните фондове и ЕФСИ. Ако погледнем обаче самия документ, ще видим, че няма точна информация. Има само някакви схеми, на които има стрелки и се казва този финансов поток отива тук, пък този там. Това е само началото на един много сложен процес по създаването на финансов инструмент или е, по създаването на финансово инженерство за съответния проект. Знам, че много институции не обичат практически примери, защото примерите от практиката може да са милиони, но би следвало точно този е, недостатък да бъде отстранен повече прозрачност относно процеса на подбор на проектите. Трябва да има критерии, особено що се отнася до оценката на риска а, и предложените условия за финансиране. Говорихме миналата година по този въпрос. Аз не виждам да има някакъв напредък. Чувал съм за случаи, в които плана Юнкер а, се предлага за а, същия тип проекти, както се финансират по ЕЦБ, но а, с по-голям обем. Може би трябва да се а, предвидят повече гаранции а, по ниски изисквания за насрещни гаранции. Ако не използваме обаче повече варианти за споделяне на риска, няма да постигнем нищо. A, B а, има много възможности за оценка на риска. Ние смятаме, че трябва да има отделна оценка на въздействието за проекти по плана Юнкер. По настоящем капацитета на ИБ не би следвало да се използва за финансиране по ЕФСИ. Повече решения за споделяне на риска трябва да се предложи, що се отнася до гаранциите за допълняемостта по ЕФСИ. Е, размера на заема не трябва да бъде единствения елемент за оценка на риска. Знаем, че има някои а, елементи за оценка на риска, които бяха дадени на посредниците и после прехвърлени на промотиращите проектите. И накрая трябва да приключвам, така ли? Посланието ви е ясно, ако обичате. Да, да, и много стимулиращо, освен това. С което приключих тогава. Но във всички случаи благодаря, благодаря за толкова насърчаващите думи за ИБ и за комисията. Сега давам думата на госпожа Сузана Харгитай, директор на Европейската а, банка за развитие, е, са финансиране и финансови инструменти. Благодаря. За мен е удоволствие днес да бъда сред вас. Нашата банка като цяло е, собственик, е, е притежавана от страните членки и Европейския съюз. Преди 20 години бяхме създадени за инвестиции в Централна и Източна Европа. Ние присъстваме е, в 12 от страните членки, не във всички. Може би това има отношение и ние също така не, е, не сме в ЕФСИ. За една минутка ще ви представя какво правим и как го правим. Първо, работиме на местно ниво в тези 12 страни имаме над 110 банкери и е, съветници за малки и средни предприятия. Е, в страни като Кипър, Гърция и е, Естония и Литва. Там е, се работи с местните компании. Тук се говореше за големи е, проекти. Около 20 милиона е, са нашите инвестиции, защото това са исканията на нашите клиенти. После ние финансираме със средствата, които разполагаме. Откакто сме е, създадени, така, политиката ни е да е, работиме за управление на риска. Um, за нас допълняемост означава е, допълняемост за стопанско финансиране. Моите инвеститори се интересуват от изпълняването на тези цели. когато работя с клиентите си, именно това преследваме. Нашите клиенти трябва да представят проекти, които са различни. Примерно жени, предприемачи, социални цели и така нататък. И мисля, че е изключително важно за успеха на ЕФСИ да работи за подкрепещите услуги, е, особено в отношение, по отношение на е, страните, в които ние работим за развитие на проекти. Ние изслушваме е, клиентите за това какво имат нужда и структурираме подкрепата си с помощта на местни съвестници, и разработваме планове за инвестиции, подкрепяме жени да, запо... да станат предприемачи. 33% от нашите инвестиции е, всъщност е, бяха ориентирани към е, дейност, свързана с борба с климатичните промени и екологични проекти. Когато казвам, че работим със собствените си средства, ние работим с а, средствата, които разполагаме, с а, печалбата и с неевропейски възможности за финансиране. 12 от 28-те страни членки са наши е, клиенти. Е, някой ме попита, специално от Румъния, ни питаха защо не работите повече с нас. Е, обясненията са няколко. Първо, ако има подготвени проекти, ще работим. Особено проекти за инфраструктура, за частно-публично партньорство. И второ, нашия мандат е да отворим пътя за повторяемост на нашия опит. That... Къде слагаме акцента възобновяеми енергии, ефективност на енергията, устойчивост на транспортна инфраструктура. Това са основните неща, по които работим. Не работим по всичко. Много целенасочено работим. А, ние поемаме директния риск на клиента, даваме съответните гаранции. Там можем да направим повече. По-малко от 10% обаче, Основно предизвикателство за нас е да работим заедно с европейските структурни фондове и фондове за инвестиции. 20 милиона договорихме сега в България, но мога да ви кажа, че е неописуемо сложно да се промъкнем през всички тези проблеми, за да се разбере кой какво ще управлява и така нататък. Структурираме е, фондове в е, Литва също, даваме консултации там, е, но ние сме така се стоим от външната страна, ние консултираме институциите как да създават подобни фондове. Те също могат да се обърнат естествено и към еси. Примерно в Словакия се търсеше финансиране, публично-частно партньорство и сега ние ще го финансираме. Много работиме в Гърция с така по, с, по сделки с по-висок е, риск, с е, задължения на за насрещни гаранции, където не може иначе много да се постигне. И също работиме с Банката за инвестиции – в Румъния, Харватия, Гърция работим по телекомуникация, инфраструктура и енергетика. Там също, за да се поеме нормалния корпоративен риск. Ние считаме, че ако работим заедно, можем да постигнем повече. Можем ли да променим всичко? Не, но можем да постигнем резултати. Става дума, примерно, за реформа на политиката, за структурна реформа на подкрепящите услуги, също решението за необслужваните кредити, за съюза на капиталовите пазари, примерно Польша, Румъния, Словакия и Харватия, там има проект. Така че трябва да се работи за реформ на политиката, за енергетиката, за възобновяеми енергии, също за подсилване на участието на частния сектор в инфраструктурата. Искани се да направим и повече. Работиме по една програма, която да може да бъде приложена във всички страни. По инвестиционните платформи, Изключително важно и много полезно да има европейска платформа за инвестиции. Страните членки е, обаче предпочитат да има и национална, защото се чувстват малко изгубени в европейската. Та по-добре е да има национална или регионална, защото акцента там ще бъде повече върху местните проблеми. А също така и е, рисковете са конкретни и специфични за отделните страни а, когато ние можем да обемем този риск, мисля, че много по-добре ще се разработват и проектите. Кои са е, областите? Енергийна ефективност, е, това може да се работи, е, там може да се работи без да се поемат държавни дългове. Ние, не, ние работиме с стопански банки, искаме техните пари да ангажираме. После, Интелигентни градове. Това е също възможност за финансиране на търговска основа, за, заедно с нашата банка, с банката за инвестиции, с националните финансиращи инвестиции, както и с финансиране от частния сектор. Ние сме там, за да разработваме проекти, да ги подкрепяме и да осигуряваме финансиране. Също обсъждаме въпроси за директно финансиране на компании и а, търсиме така на място липсващите белите петна, които не са запълнени, особено в а, инвестициите. А, преговаряме с Европейския точка за съвети да, да решим как може да се разработи механизма, примерно за а, предоставена на съвети за Гърция, Румъния и България. Значи не е въпроса нашата банка да предоставя тези съвети, но ние от своята мрежа им от местни консултанти и можем да стигнем до, до хората посредством развиване на такива местни мрежи, които да дават и качествени съвети. Потребителите. Ние работим на място и искаме да помогнем за идентифициране на проектите и е, структурирането им. Ние присъстваме в тези страни и сме готови да работиме с е, партньорите на Европейската банка за инвестиции, за да могат да се работи през инвестиционните платформи. Готови сме да помагаме за изготвяне на инфраструктурни проекти. Правили сме го в Румъния е, разработихме първите проекти за устойчив град, е, устойчива град, градска мобилност и го направихме без, е, без гаранции. С, по... с наша помощ се разработиха тези про... проекти. И с удоволствие ще продължим да работим а, е, за предоставяне на съвети в други области. Отново, ние сме тук, за да дадем възможност на партньорите да работят в по-добри условия. Имаме много, много връзки в тези страни. Има възможност да търсиме по-добро финансиране, за да не оставаме е, да се разчита единствено само на наличните капитали на съответните компании. Благодаря. Мерси, мадам. Мерси. Благодаря. Благодаря на всички наши пет известни гости, които направиха толкова важни разяснения. Във всички случаи направихме едно сериозно е, изслушване, че е, видяхме, че има нужда от опростяване, от предоставяне на информация, трябва да има консултанти, специалисти, е, които да раз, разясняват и това, което ние се опитваме да правим. И е, с е, благодарностите към вас се обръщам сега и към нашите колеги в е, залата. Ще се обърна към всички, които са били докладчици или докладчици в сянка. Било в съвместната комисия или в други работни групи по член 54 от нашия правилник. Yes, sir. Very... Давам думата на Луда Буман. Благодаря. Много любезно от ваша страна. Ако е, има интерес от страна на колегите, които няма да могат да се изкажат, мога да им дам сега думата и ще се изкажа накрая. Ако няма обаче желаещи, мога и сега, както решите, господин председател. А, не, не, изкажете се, ако желаете. Имате две минути. Добре, тогава ще го направя. Благодаря на нашите гости. Изложенията им бяха много полезни за работата и разискванията ни. Поставихте много въпроси. Ще взема отношение по изложението на последния оратор, госпожа Харгитай. Съобщихте ни много добри новини за Европейската банка за възстановяване и развитие. Защо би било полезно от системна гледна точка за вас да работите заедно с FC2.0. Но защо не би било интересно за вас да си взаимодействате с националните и регионални насърчителни банки? От какво проистичат за вас предимства от взаимодействието ви с FC2.0? Кои са недостатъците на взаимодействието ви с националните и регионални насърчителни банки? Задавам този въпрос, защото Постоянно изискваме на национално равнище да се разработят необходимите инструменти. В Португалия, например, трябва да се създаде система от насърчителни банки. Как са свързани отделните институции помежду си? Вероятно се съревновават помежду си. Какви са, може би, възможностите за полезно взаимодействие между тях? въпроси и към другите ви колеги, които ни дадоха изключително полезна информация. Представихте гледната точка на отделни отрасли, на малките и средни предприятия, на отделни организации – останах като цяло с впечатлението, че не постигаме достатъчно добри резултати, че по FC има капацитет, но че той не се разгръща достатъчно. Трябва да обърнем внимание на това, както в рамките на оценката на FC1, така и при подготовката на бъдещи нормативни актове. Кой според вас е основният пропуск от наша страна? коя е основната пречка пред постигането на достатъчно добри резултати? Упоменахте вече не малко аспекти, но бих се радвал, ако упоменете само един, основния проблем. Благодаря. Продължавам с докладчиците от комисия ЕКОН. От маркара си има думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, нека и аз от своя страна благодаря на нашите гости. Потвърдиха се констатациите, направени от немалко от нас за силните и слабите страни на фонда. Изискванията, по които отправихте към нас, ясно показват колко е важно преди FC 2.0 да направим надлежна оценка на първия етап. Нещата се свеждат не само до финансиране, не само до козметични промени. Трябва наистина да направим коренни промени, ако искаме да изиграем водеща роля по високорисковите проекти. Спряхте се на въпроса за ползите от насрещните гаранции за дружествата. Аз лично се питам какви са точно конкретните ползи. Бихте ли ги описали по-подробно? Европейският парламент подсили позицията на насърчителните банки в рамките на ЕФСИ, защото смятахме, че държавите членки не инвестират достатъчно в фонда. Смятахме, че за тях ще е по-лесно да подсилят националните насърчителни банки. Какво показва вашият опит какъв е допълнителният капацитет, проистекал за държавите членки по линия на насърчителните банки? Не трябва ли този капацитет да бъде увеличен? Направихте положителна оценка на насрещната гаранция по отношение на банките какво трябва да направим така, че насърчителните банки да изиграят роля в всички държави членки. Още нещо, върху което се спря и господин Булман. За капацитета на Европейската инвестиционна банка госпожа Джамара говори за него. Ние сме с впечатлението, че този капацитет не е достатъчен ако искаме да постигнем целите си по ЕФСИ. Вие пък казахте, че този капацитет не се използва в достатъчна степен. Факт е, че са необходими, е необходим много повече персонал. Факт е също така, че все още не играем водеща роля по проектите. Какво трябва да се промени според вас на ниво Европейска инвестиционна банка? Какви инструменти трябва да учредим, освен ЕФСИ, за да постигнем целите по ЕФСИ? Имате ли някакъв опит и с трети страни? Доколкото знам, има проблем с трети страни, като Израел и Америка. Има проблем с установяването на взаимодействие между Европейския съюз и трети страни, например по научно-изследователски проекти. Какъв е вашият опит, ако имате такъв и какви изводи можете да си направите от него? Благодаря. Думата сега получава члена на Комисията по бюджета Хосе Мануел Фернандес, нашият докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се е, експерти, които потвърждават е, и е, нашите основни идеи. Три основни е, тези имаме в, по отношение на необходимостта да се подобри е, фонда. Първо, е, видимостта му, как, какво може да се направи по този въпрос. Ние сме говорили с много малки и средни предприятия, които дори не са наясно, че могат да се възползват от подкрепата на европейски средства за гаранции друг въпрос. Проектите, които дори не влизат в системата, ние сме наясно, че така има проекти, които са влезли в системата, одобрени са, но има и такива, които са в системата и не са били одобрени. Но има и проекти, които изобщо не са стигнали до системата, примерно само 25 милиона, твърде малко не можем да ви подгрепим. Може би е интересно да знаем кои, какви са тези проекти, които не са стигнали дори до процедурата. Защото подобни проекти може би могат да бъдат, могат да бъдат подкрепени от фонда. После, точката за осъществяване на консултантска дейност или за съвети – аз лично е, съм убеден, че има нужда от е, по-добро качество на подобни консултации. Трябва да се даде по-голяма видимост на фонда и това е, ще може да бъде осъществено посредством платформи. Тогава ще може да се осъществи и взаимодействието на различните платформи за търсене на инвестиции. Подобни е, консултации за публичните органи са безплатни, но за не съм наясно те наясно те знаят ли, че става дума за безплатни консултации? 20 милиона на година се отпускат за тази точка за, за консултации и съвети. Но много често дори няма информация. Страните не знаят какво да заложат в текста на регламента всичко е казано съвсем ясно, целта е формулирана, но пак повтарям, много често проблема не е в регламента, а в неговото приложение. А ако можем нещо да направим по-добре, дайте ни предложения. Още един въпрос. Става дума за многообразие, за неконцентрация включително и в географско отношение и по отношение на различните видове проекти. Сега, когато става дума примерно за климат, не, не може ли да се фиксира една цифра? Еди колко си процента да отиват за проекти свързани с климата? Да има целенасочено отделени средства. Как мислите това? Има ли смисъл? Защото края на краищата целта на регламента е той да бъде достатъчно отворен, открит, за да се приемат е, проекти, които отговарят на политиките на Европейския съюз за интелигентен растеж, за устойчив растеж, за приобставащ растеж, а също така и в съответствие с а, е, международните споразумения, на които е страна Европейския съюз, като например договорките от Париж. Може ли по такъв начин евентуално да се включи в регламента един минимален процент, да речеме, за целите на борбата с климатичните промени. Да речем някакъв процент на ЕФСИ да отива за това. Господин Гърдял. Е Госпожа, извинете, но тя не е в залата и давам думата на нашия координатор. Господин Келмел, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашите гости за изложенията им. Радвам се, че днес сред нас има <clears throat> хора, разполагащи с толкова впечатляващи експертни познания. Надявам се, че съм разбрал всичко, което изложихте. Е, Направихте много добър общ анализ на положителното въздействие на мерките на Европейския съюз върху тази област на финансиране но нека бъда и честен. Според мен липсват конкретни резултати. Запознах се с доклада, който ни бе предоставен предварително. Той съдържа някои никак не лоши констатации. Но нека се върнем на ефекта на лоста и на допълващия характер. Би ми се искало поне по някой от демонстрационните проекти да знам как точно се изчислява ефектът на лоста и допълващият характер. Вие работите със средни стойности. Вероятно е това да са правилните стойности, но би ми се искало да знам как се изчисляват ефектът на лоста и допълващия характер по някой конкретен проект. Нека ви дам за пример изграждането на отсечка от магистрала в Германия. Не съм сигурен, че това би могло да се използва като модел за успешното реализиране на проекти по ЕФСИ. Имам конкретен въпрос, конкретна молба към вас. Би ли било възможно да посетя Европейската инвестиционна банка, да разговарям там с компетентно длъжностно лице в рамките на един ден, което да ми обясни какъв метод на изчисляване се използва и с какви резултати. Ако можете днес да ми отговорите на въпроса, това би било чудесно. Не мисля обаче, че ще можете да го направите. Би ми се искало да обсъдя с вас по-нататък тези въпроси. Вероятно и някои колеги ще се присъединят към мен. Благодаря, да, определено са изолирани тези случаи. Господин Рикен, но и той не е тук. Господин Манка. Дякуем, пан председа. Благодаря, господин председател. Винаги съм имал много положително отношение към ЕФСИ. Това въжи и за моята политическа група. Казвам това, защото в по-нататъчните ми думи ще са малко по-критични. Упоменахте проекти, по които държава е поела ангажимент за финансиране от държавния бюджет в размер от 95%, а останалите 5% са били финансирани от ЕФСИ. Доказва ли това силния ефект на лоста? Явно да, но показва също така, че съответната държава би могла да финансира този фонд и сама, без помощта на ЕФСИ. В такъв случай този фонд едва ли е с допълващ характер. Винаги съм казвал, че в момент на дефлация трябва да започнем да инвестираме. Трябва да дадем възможност на отделни държави да правят инвестиции, без тези инвестиции да бъдат вземани предвид при изчисляването на бюджетния им дефицит. Но не това би трябвало да е основната мотивация за отделни държави да инвестират в ЕФСИ. Работя по промяна на разпоредбите за бюджета. Около 15 регламента и директиви от тази област предстои да бъдат слети в един нормативен акт. Постоянно говорим за това, че структурните инвестиционни фондове трябва да могат да допринесат за комбинирането на различни други източници на финансиране с ЕФСИ. Трябва да избегнем обаче комбинирането на финансиране по ЕФСИ с финансиране по Кохезионния фонд. Така бихме предоставили финансиране по Кохезионния фонд за области, които не отговарят на критериите за допустимост по този фонд. Би било поради това изключително уместно да зададем въпроса в какво се състои допълващия характер на фонда, как се изчислява той, как се изчислява и ефектът на лоста. Би било много добре да се направи анализ на вече реализираните проекти от гледна точка на допълващия им характер и ефекта на лоста по тях. Така ще можем наистина да установим дали FC действително е с допълващ характер или е бил използван за финансирането на проекти, които така или иначе е щяло да да бъдат финансирани. Благодаря, не виждам други желаящи за изказване от нашите колеги. Ако ми позволите, аз искам да задам три въпроса. Когато бе замислена ЕФСИ, ние бях от тези, които считаха, че тук могат да се насърчават наднационални проекти. Но, както разбирам, всичко се управлява на национално ниво и не се е стигнало до наднационални проекти. Втория ми въпрос. Има ли проекти, става дума и за на магистрала в Германия, има ли е, проекти от обще, общински власти, които са успели сами да си осигурят финансиране? И ЕФСИ не е ли един инструмент за а, деконсолидиране на публичното финансиране, т.е. с публично-частни партньорства или по някакъв друг начин. Т.е. EFSI не може ли да стане инструмент за а, деконсолидиране на публичните финанси? Как а, как да се избегнат също така и е, задълженията, които са разписани по е, пакта за е, растеж. Обществените, общинските власти могат ли директно да се обърнат и към пазара и да разполагат със средства за свои проекти? После, е, наясно ли сте с е, проекти е, от МСП, които не са били финансирани от ЕФСИ? Защото ние така сме доста обладани от желанието да докажем, че съответните програми, които се изпълняват, имат своята добавена стойност. Има ли конкретна добавена стойност на ЕФСИ или ние, можем ли ние да го използваме, за да докажем какво точно прави Европейския съюз на място? По отношение на упростяването на Кажете ни, какво, какво мислите? Ние толкова много се стараем всичко да е наред, че като че ли излизаме с разпроведби, които после се оказват твърде сложни за изпълнение. И преди да дам думата на нашите гости, дали не трябва да дам думата на Европейската инвестиционна банка? Donc, euh, Madame Катарина Джамара. Госпожа Катарина Джамара, имате думата. Sorry, but... Благодаря. Много съжалявам, но трябва да хвана самолета и скоро трябва да напусна. Затова бих искала първа да отговоря. Имаше един общ въпрос. Как работят нещата на практика? Как се избират проектите? Кой решава кои проекти да бъдат избрани? какъв е елемента на допълняемост. Мисля, че вече беше казано, че имаме нужда от повече прозрачност при подбора на проектите. В наръчника се казва, че проектите се подбират по силата на процедурите на Е и Б. И е, след това се водят е, преговори с Е и Б, проект по проект или платформа по платформа. Подобна видимост би била полезна и за нас. По отношение на ефекта на допълняемост, бих била много предпазлива, защото а, допълняемостта е на много различни нива. На първо място има допълняемост с, с, с други източници на финансиране, например механизма за свързване на Европа. След това има допълняемост на ниво а, отрасъл или сектор, МСП, например. След това ние гледаме от какви парични потоци имаме нужда и изчисляваме ефекта на допълнямост. След това има допълнямост на ниво структурно или финансово инженерство. Например, една търговска банка казва, че няма да отпусне а, заем. Когато има подкрепа от страна на плана Юнкер или по други линии. А, Търговската банка казва, добре, ако това се случи, ако има такава подкрепа, ние ще се намесим. Това вече е някакъв вид специфична допълняемост. И има вече допълняемост, която е на ниво риск, която може да обясняваме много дълго, но няма едно определение на допълняемост. Какво трябва да се случи, за да направим FC по-видим и какво трябва да стане, за да стане по-полезна тази точка за консултативна информация. Това е въпроса на Удо Булман. Имаме нужда от пресечни точки. Значи, трябва да има прозрачност по отношение на условията, да се знае на всеки етап от проекта какви условия трябва да бъдат изпълнени и в крайна сметка да се знае дали проекта може да бъде подкрепен или не. По отношение на капацитета, когато говорим за човешки капацитет, да имаме нужда от много повече хора. Когато започнахме първите финансови инструменти през 2007 година, нямаше достатъчно хора. Когато аз говоря за капацитет обаче, аз говоря за капацитет на познанието. Е и Б знае какво трябва да прави по отношение на различните рискове. Само а, самия факт, че обема ще е по-голям, не е достатъчен. Трябва да знаеш с какви хора разполагаш и те трябва да знаят какво трябва да правят на различните етапи. И накрая по отношение на заделянето на средства за конкретна цел. Можем да направим оценка на информацията по държави, която беше предоставена през 2014 година във връзка с структурните фондове. фондове. И можем да видим какви са нуждите по отрасли. Винаги е, имаме предвид общите цели за Европейския съюз, намаляване на емисиите и така нататък. Но аз не бих рискувал да говоря за наднационално ниво, защото а, е, държавите са много различни. Вместо да говорим за предварителни условия, аз бих разгледала секторите по-отделно във всяка една държава и съответно бих казала къде са необходими средства за енергетика, къде за други отрасли. Благодаря, госпожо. Няма да давам думата нито на представителите на комисията, нито на съвета, защото в Брюксел в понеделник 19 часа ще имаме в Страсбург, извинете, ще имаме среща с тях. И там ще се говори за ЕФСИ. Alors, madame et messieurs, и, дами и господа, сега на кого даваме думата? Благодаря, господин председател. Нека и аз да отговоря на много интересните въпроси. Ще направя няколко общи бележки и няколко конкретни такива. Основният въпрос, господин председател, който зададохте, беше свързан с това, че някои проекти ще да бъдат финансирани така или иначе. Сега а, има ниски лихви и няма достатъчно парични потоци. Ако имате е, добър проект, който да е много успешен, няма нужда да се обръщате към FC. Пазара ще откликне така или иначе. Значи, FC е насочена най-вече към проекти, чиято а, е, печалба, чието търговски успех е по-нисък, отколкото би желал пазара. Другия проблем е свързан с качеството на проектите. Проблема за доходността е ясен. FC може да засили тази доходност чрез своя механизъм. Споменах проекта, в който има смесване на източници на, на финансиране по отношение на, на транспорта. Има финансови пакети, по които част от средствата е безвъзмежна помощ, част от средствата е под формата на гаранция. Когато ЕФСИ беше приложен за първи път, не беше ясно какво точно се цели? Повечето от промотиращите биха използвали подобни механизми, много от проектите нямаше да имат нужда от финансиране по ЕФСИ, един такъв частен механизъм. Много интересен е въпросът, кои проекти нямаше да бъдат финансирани без ЕФСИ. Вероятно мнозинството от проектите в сферата на транспорта и иновациите. Престои ни още много работа и много се радвам, че се говори за тази точка за консултативна информация, за упростяване на, на процедурите. Менталитета на промотиращите проектите трябва да се приспособи към новото положение. Това изискване ще остане за години напред. Трансграничните проекти. В сферата на транспорта може и да няма търгове, но може да има частични проекти, които да се съберат в една мозайка и да е, допринесат за лансирането и осъществяването на един трансграничен проект. Тук има доста слаби места, нещо може да се постигне. Все пак. И накрая, господин председател, Някои споменаха въздействието на публично-частните партньорства върху бюджетните изисквания. И съответно, факта, че от една страна се предлагат средства, от друга страна те не могат да се използват. В рамките на Генерална дирекция МУВ със сътрудничеството на колеги от други генерални дирекции – Работехме с Евростат. В начинанието участваше и Е и Б. В края на септември публикувахме една книга, на ръчник относно статистическите подобрения на малките, е, на, на публично-частните партньорства. Мисля, че това може да е една добра отправна точка за да се говори като цяло за приспособяване на изискванията. Аз бих препоръчал този наръчник. Благодарение на този добър резултат трябва да продължим работата в други важни насоки. Благодаря, професор. Господин Жозе Фернандо Фигерейдо. Господин председател, много въпроси бяха зададени. Аз ще говоря по два или три въпроса. Ще говоря по въпросите, с които се занимавам всеки ден. В началото на вашето изказване Казахте, че има нужда от повече инвестиции. Питахте дали може да се подобри положението. Винаги то може да се подобри. В този конкретен случай може да се подобри дистрибуционния канал на FC, може да се подобри управлението, структура на, на холдинговия фонд, как той е се управлява. Колегите казаха, че трябва да знаем как точно се прави оценка на различните проекти, тогава когато те пристигнат на съответното място. Нека да не забравяме, че става дума за а, фонд, който има рейтинг 3А, той оперира на пазара на облигации. Съответно, трябва да видим дали трябва да изпълняваме е, оценката на проектите по силата на едни и същи критерии. Вече беше казано от колегата, че това не е правилният подход, защото има различни рискове, различни нужди, различни искания. Дали става дума за иновативни проекти, дали става дума за прохождащи предприятия, при тях риска е по-голям. Когато става дума за традиционни ПЧП, изграждането на магистрали, например, там има много повече средства. Когато се оценява риска, трябва да се вземат предвид различни параметри и условия. Освен това, трябва да се види и нивото на регионално развитие у предприемачите. Ако ще анализираме едно предложение от някои райони на Италия е, и ги сравним е, с е, проекти от Париж и Берлин, вероятно един от проектите или проектите от един регион ще бъдат отхвърлени, а от друг регион биха били а, одобрени. Отново казвам, че а, всеки ще направи необходимото, за да не се загуби кредитния рейтинг от 3, така че трябва да се внимава какво точно се финансира. От друга страна, не може да имаме фиксирани критерии, цялостният подход естествено не би следвало да се променя. Работил съм в цяла Европа, разговарял съм с менеджери по FC. Чувам от тях, че те се опитват да запазят възможността си да набират средства на международните пазари на невисока цена – това се изисква, за да се запази кредитния рейтинг от 3А. На политическо ниво трябва да можем да кажем, че няма проблем да се генерират средства е, с е, по-високи е, лихви, ако това ще попречи на създаването на проблеми в отделни сектори на пазара. На следващо място аз съм за критерии за ефикасността на фонда. Има рамка, която разглежда финансовите инструменти в целия свят, не само от гледна точка на ефекта на множителя или допълняемостта, а от гледна точка на още няколко критерия. Допълняемостта е важна, но е много важно освен това Отново казвам, независимо дали говорим за, за множител, за ефекта на множителя и за допълняемост, това е само един от критериите. Ефикасността може да бъде включена като един от показателите в една цяла група от показатели. Може да има от математическа гледна точка голям ефект на допълняемост, повече средства за предприемачите, но това може да не е достатъчно само по себе си, за да се постигне целта. Затова в анализа аз бих искал да се включат още няколко критерия. Днес не мога да ви дам по-подробна информация в това отношение, но по друг повод бих могъл да използвам своя технически опит, за да помогна. И накрая по отношение на платформите и географското разпределение. Изхождам от своя опит, но не само. Аз съм и частен инвеститор, притежавал съм кампания за рисков капитал. Когато говорим за платформи за инвестиции, за малки предприятия, за предприятия със средна капитализация. Не е толкова лесно да се създаде обща платформа в Европейския съюз. Това трябва да се осъзнае. То се дължи на регулаторни, фискални, юридически а, ограничения. Когато имаме инвестиционен фонд в Сан Франциско, знаем, че в САЩ като цяло ще има една и съща рамка. В някои щати има по-добри нива на корпоративното данъчно облагане, по-добри ставки. В Европа обаче това не е така. Моята институция, например, Португалския насърчителен институт, моята институция е член на организацията на институциите за рисков капитал. И ако трябва да говоря от е, името на, на, на, на моята институция, ние трябва да разгледаме е, не само капитала. Трябва да видим дали не може да има общо европейски пазар в а, някои сектори поне, защото иначе ще е много трудно намерим общо решение за всички различни а, е, ситуации. Например, ако съм базиран в Австрия и искам да направя инвестиция в португалско дружество и търся източник на альтернативни инвестиции в Германия, може да открия, че по отношение на бюрократичните изисквания възвръщаемостта, корпоративното данъчно облагане, положението е много по-различно от това в Париж, Мадрид или Вилнюс. Такава е действителността. Накрая, но не на последно място, И вие споменахте, господин председател, и Удо Буман спомена, че не се справяме. Когато говорим за справяне, трябва да споменем нещо конкретно – Моето мнение е, че това е само една част от мозайката. Когато погледнем инвестициите в Европа, трябва да разгледаме и двете страни на кривата. С други думи, ние създаваме инструменти за вливане на средства в пазара, но тази стратегия няма да проработи. А, ние трябва да насърчим и търсенето. Трябва да подготвим предприемачите. Те трябва да търсят тези средства. Затова тази консултативна точка, за която говорим, може да е само първата част от занятието. Останалата част е да се намери а, търсенето, да създадат условия за търсене на, на средства. И съответно тези средства, след като се пуснат, да се превърнат в създаването на работни места, например. Да, да, благодаря. Значи, какво искате да кажете, че е, за да се запази рейтинга 3А не трябва да се предприема твърде много рискове? И все пак този фонд имаше, бе създаден именно за да се започват работа по проекти, които пазара отхвърля. И ясният ми отговор е, е че точно това се случва в някои сектори. Не, не напълно. Има много публични проекти, но има, има сегмент на пазара, където а, обществените поръчки, там няма проблем, защото те се гарантират от държавите. Но там вие нямате, нямате альтернатива, нямате избор. Ами, обществените поръчки в края на крещата, там си има държавни гаранции. А пък, що се отнася до добавената стойност, първа трябва да я доказваме. Сега, давам думата на господин Бернард Сагмейстер. Благодаря, господин председател. Ще отговоря най-вече на някои от въпросите на господин Карас. Той попита в какво се състои същинската полза. Мога да ви дам за пример австрийската насърчителна банка. Какви са допълнителните ползи от ЕФСИ? Тук той води до поемането в отделни случаи на по-високи рискове, с което се компенсира по-низката кредитоспособност. Допълващият характер не винаги може да получи количествено изражение, тъй като той се ръководи от търсенето, а в търсенето има колебания но като цяло в резултат от фонда имаме по-широки възможности. Не само възможности за поемането на по-високи рискове, но и за финансирането на повече проекти от националните бюджети. Вторият въпрос бе за това какво следва да предприемат държавите членки по отношение на дружествата. Мога да ви дам за пример Австрия. В Австрия прилагаме решения, които са увеличили капацитета ни за финансиране с 50% в сравнение с миналото. Това е един от допълнителните ефекти на ЕФСИ, а именно увеличаване на собствения капитал. Така има възможности за поемане на по-високи рискове и финансиране на повече проекти. И тук може би отново се намесва въпросът за допълващия характер. В Австрия, когато правим предварителна оценка на проектите, много внимателно проучваме макроекономическото въздействие. Питаме се какъв е потенциалът на този проект за иновации, за заетост, за растеж. Ако проектът има висок потенциал в тези три области, сме готови да поемем и по-високи рискове. Готови сме да финансираме и предприятие, което иначе не бихме финансирали, тъй като не се вписва в портфейла ни бе зададен въпросът за взаимодействието с ЕИБ и, за Евро... и с европейските институции. Отлично е това взаимодействие, според мен. Асоциация като нашата, разбира се, разполага с много данни за своите членове. Разполагаме с много широки познания, които наред с данните можем да споделим с институциите. Процесът а, протича и в обратна посока и към нас и ние се ползваме от вашите данни и познания. Освен това сме изключително добре запознати с положението на МСП, знаем какви са техните потребности, затова излизаме с препоръки при реализирането на нови програми. Мога да ви дам за пример пилотната фаза на Инофин в Австрия. Тогава започнахме проект в сравнително малък мащаб по нашите стандарти, просто за да проверим дали програмата наистина е структурирана, разработена добре. Използвахме австрийския пазар като един вид лаборатория. Установихме, че няма добър механизъм за ценообразуване. Сигнализирахме това на инициаторите на програмата, които внесоха съответните промени. Merci. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Сурзана Харкитай, искам да ви попитам, госпожо, сега, когато се реши в началото да се създаде и поверихме управлението на този фонд на Европейската инвестиционна банка, защо всъщност не се запитахме дали и е, вие не следва да участвате, защото е, основни участници в този фонд е, са страните членки. А сега вие трябва да минавате през ЕИБ. Задавате ли си този въпрос всъщност? Имате думата да отговорите. Uh, благодаря, господин председател. Ще обсъдя 3-4 въпроса и съм на ваше разположение и за допълнителни, разбира се. Първо, въпросът беше какво, как, какво можем да правим ние, ако се сближим с ЕФСИ и започнем да работим с ЕИБА. Ние трябва да търсиме е, търговския риск. Три примера ще ви дам. Доста компании в региона, където е, работим, имат нужда от преструктуриране на тяхното дейност. Е, ние можем да осигурим преструктуриране на финансирането през е, колегите с ЕИБ. Също бихме могли да го правим. Румъния, Харватия, примерно, да се върши това финансиране финансово преструктуриране и те да си търсят после инвестиции. Тук може да се сподели риска. Нямам нужда от гаранциите на F3, но имам нужда от някой, който да поеме този малко допълнителен риск. Между 2008, 10 и 11 и нататък имаше много нужда от това. Примерно регионална ЖП компания – те искат е, нов е, подвижен състав, е, по-щадящ околната среда и така нататък. Но те имат договор за публични услуги само 8 години, а финансирането изисква 15 години или повече. Ние не можем да го отпуснем, ако няма публичен контракт. Бихме ли могли да го направим, ако имаме подкрепа? Да. За риска? Да няма проблем. Не става дума за структурни фондове, не става дума за държавни гаранции, никакъв проблем. Ето това е едната допълнителна стъпчица, която дори не е и, и половин метър, която е необходимо да можем да предприемем. После, е, община, взаимодействие, две общини, които имат нужда от подкрепа за определени проекти. Аз мога да го поема част от риска, но не целия. И е, затова ми трябват партньори. Има такива проекти, е, които, както казах и в уводните си думи, които могат да преминат в платформи и тази допълнителна помощ ще ни помогне. Тези компании, които имат нужда от финансово преструктуриране и е, да, да започнат да работят. Много, много такива има просто имат нужда от малко допълнителен капитал. Ние сме там, ами ми трябва партньор да споделя риска. Защо не работиме с националните промоционални институции? Първо, вие сте ни казали да работиме с търговските, частните търговски банки, така че ние, ние трябва да подбутваме нашите партньори от да, търговските банки да излизат от зоната си на комфорт и да работят с нашите клиенти. И ние, да, ние искаме да работим с тях, е, не само в е, нашия регион, от Варшава до Атина и другите страни. Въпросът е, има ли е, банка за развитие, която има капацитет да работи по финансово инженерство с нас? Това е една област, която може да се работи. И съвсем не е случайно, че в някои страни се създават фондове различни от банката им за развитие, защото банката за развитие работи е, по едни проекти, финансовото инженерство е друго. После, там, където ние работиме, е много важно да се чува информацията за ЕФСИ. Много е важно да има този тип децентрализирана функция за предоставяне на съвети. Трябва да се е, говори с, ние ги наричаме спонсори, хората, които застават зад проектите. Не може всяко МСП да тръгне с такъв проект, но за големи инфраструктурни компании, за компаниите, предоставящи обществени услуги, такава помощ, предоставена на съвети, трябва да съществува. Не може EFSI да се осъществява само с интернет банкинг, банкиране трябва да можете да стигате до, до тези предприятия и дружества. А, после, а, допълняемостта с удоволствие мога да коментирам, мога да ви кажа къде, къде са проблемите. Ние винаги сме под натиск от ваша страна. Аз винаги трябва да предоставям тест на пазара, дали притискам прекалено нашите е, партньори, стопанските банки. Е, Вие искате да се направи оценка на въздействието, какво е различно от това, което ще донесе проекта за разлика от всичко, което се е случвало до сега. И от 20 години всеки проект минава през този вид е, лупа. И ако мога да ви кажа, да, ние си говорим с колегите от ЕИБ, има политици, които искат голям мащаб, има политици, които искат да има допълняемост. И в ЕФСИ трябва да се сложи много повече ударението върху допълняемостта, защото е, трябва да се търси ефекта на мултиплициране. И там, там вече оценките ще бъдат много, много високи, ако можем да ги постигнем. Та, така солидарна съм с колегите ми, които е, всеки момент трябва да дадат е, отчет за това има ли този ефект на допълняемост съответния проект. Благодаря. Сега се обръщам към нашите докладчици, които вече работят по предложенията за FC2, дали имат някакви е, предложения. Господин Фернандес, искате ли малко думата? Да, съвсем накратко да кажа благодаря. Много полезен принос дадоха нашите гости за нашата работа, а също така и потвърдиха, че това, от което ние се безпокоим, е правилно. Евси върви добре, но може да бъде подобрен. Това е заключението, което можем да направим всички тук. От наша страна Искаме е, регламента FC2, този нов регламент, да бъде готов до 30 юни. Надяваме се, че съветът също ще се е, представи на висота и ще постигнем тази цел. Що се отнася до допълняемостта, това е тема е, сега, дали ще може да се подобри дефиницията това е друг въпрос. Въпросът е, още когато се замисля проекта да има този елемент на допълняемост, целта на EFSI е да подкрепи именно инвестициите в ЕСА, това е ясно. И ние ще продължим нашата работа с обогатение от предложенията на експертите, които чухме днес. ЕФСИ, така наречения план Юнкер, е нещо много важно за Европа. Това, той за сега е едно прохождащо дете, от което изискваме прекалено много – дете, което не е навършило дори две години. Само, че то се развива много бързо, проходило е вече. И за разлика от това, което мислят много хора тук, най-важното е, че този фонд е, изисква от страните членки да бъдат активни. Е, или регионите. И когато критикуваме ЕИБ, все пак трябва да си даваме сметка, че те си промениха също начина на действие след е, работата с ЕФСИ. Разбира се, може и още да се иска. Трябва да сме наясно, че е, е необходимо да има много голяма прозрачност при вземане на решенията, за критериите за одобряването им или за отхвърлянето им. Отново благодарности към нашите гости за отличните им изказвания. Удобулман има думата. Again, side, our... Нека и аз от своя страна сърдечно да благодаря на поканените експерти. Сърдечно благодаря и на всички участвали в оживените ни разисквания. Уважаеми господин председател, господин съпредседател, нека обобщя онова, което ще ни е полезно при по-нататъчните ни разисквания с партньорите ни тук в парламента, с съвета и с заинтересованите страни. Наистина, съм съгласен с това, че трябва да приложим прагматичен подход и да работим по места. Само така можем да постигнем успех с ЕФСИ. Трябва да работим ефективно в регионите, там където трябва да се правят висококачествени инвестиции. Това трябва да ни води по време на законодателната ни дейност на втората фаза от изпълнението на ЕФСИ. Тук се вписва идеята на Катажина за използването в пълнотата му на потенциала за иновации. Внимателно изслуша господин Фигередо в частта, в която упомена при същото противоречие между учредяването на един фонд, който трябва да запази кредитния си рейтинг 3А и политическата задача на този фонд, а именно финансирането на по-рискови начинания. Да, възможен е такъв анализ, но може да не сме удовлетворени от констатациите. Както каза Хосе Мануел, Готов съм да променя характер си, да променя профила си и да продължа по-старому, обаче, защото искам да си запазя кредитния рейтинг. В такъв случай има проблем, който трябва да бъде решен има альтернативи. Трябва да помислим за различните възможности. Господин Закмайстер ни изложи някои такива възможности, като, например, извършването на предварителна оценка от гледна точка на макроекономическото въздействие. В резултат от това може да се изготви рисков профил, може да се поеме по-висок риск в името на постигането на по-добри цялостни резултати. При това положение, въпреки всичко, човек може да остане на пазара. Европейската инвестиционна банка трябва да направи по прозрачен начин необходимите изчисления, за да ни покаже как да се справим с този проблем. Съгласен съм с това, че потенциално може да има противоречие между качеството и обема. Трябва да сме наясно с това. Може би в по-нататъчната си законодателна работа трябва да го вземем предвид. Трябва да си отговорим на въпроса дали искаме EFSI да е факторът номер едно за гарантиране на качество на пазара. В такъв случай, може би, вероятно няма да можем да въздействаме върху обема. Ще трябва да вземем много внимателно решенията си ще трябва и на политическо ниво да обосновем стремежа си към водеща роля. Euh, благодаря, благодаря на нашите експерти, благодаря на докладчиците ни и на всички колеги, които участваха в тази обмяна на мнения. Много, много богата на информации. Ние имаме амбицията FC2 да се превърне в един инструмент с много конкретна допълни, добавена стойност, без който инвестициите не биха могли да бъдат осъществявани. Това е задължително. Как, как да се предприеме риска, който не би предприел пазара? От тук идва и необходимостта да се упро... упростяват нещата, включително и е, комуникациите. Но също така е необходимо да има и по-голямо сближаване на националните разпоредби и законодателни режими. Защото тази раздробеност на регулацията и на закона е основен препани камък пред инвестициите. Смятам, че когато нашия доклад бъде гласуван скоро, той ще бъде един много важен момент за окоръжаване на инвеститорите и разбира се за повишаване на прозрачността. Благодаря на всички вас. Мисля, че всичко, което трябваше да се каже, беше казано. Напълно съм съгласен с бележките на докладчиците. Можем категорично да обобщим чутото последния начин. На първо място ефекта на допълняемост не съществува сам по себе си. Това е нещо, което е свързано с качеството и с стремежа да се премахнат засечките в пазара. Трябва да има пълно използване на възможностите и ние в новото законодателство ще се погрижим да има ефект на синергията, да се използват националните платформи, да има прозрачност и така нататък. Е, на следващо място както каза и Хуан Фернандо, трябва да сме проактивни. И това не трябва да е само на хартия. Имаме нужда от проактивна роля и участие на всички заинтересовани страни, в частност на Европейския парламент. Всички заинтересовани страни трябва наистина да работят проактивно. И накрая нещо от съществено значение за нас, депутатите прозрачността. Прозрачността е средство за упражняване или по-скоро е резултат от действителното упражняване на парламентарен контрол. Оратора говори без микрофон. Вече беше казано, че ФС е като едно малко дете, което те първа прохожда и ние можем да подобрим сериозно нашата възможност да, задейств... да съдействаме за създаването на работни места и растежа в Европейския съюз посредством ЕФСИ. Благодаря на всички за участието. Преди да приключа, искам да благодаря на тематичния отдел и господин Вердин и неговите асистенти, които изключително усърдно се трудиха по подготовката на нашата среща. Благодаря.